hezké odpoledne, kolegové. Уважаеми колеги, добър ден. Продължаваме с следобедното заседание. Виждам, че господин да иска думата по процедурен въпрос. Имате я. Благодаря. Просто с една информация, която току-що научих. Искам да информирам а, а, пленарното заседание. Е, от известно време се случват различни събития в Западна Сахара. 12 000 е, жени и деца се са вътрешно разселени. Това е една политическа и економическа и социална ситуация, която не нетърпима за хората в региона. Повдигам този въпрос днес след обед, защото и, и режима в Марокко е, имаше е, прояви на насилие. Благодаря. Ще отчетем този факт. Е, всъщност това не беше истински въпрос, процедурен въпрос. Ситуацията в Западна Сахара и ситуацията в Марокко не е нещо, по което обсъждаме днес. Но въпреки всичко го обсъдихме. Сега текстовете от вчерашното заседание са на ваше разположение и протоколите. Ако не, приемаме ги. Следващата точка в дневния ни